Uh, Добър ден отново. Добре дошли на днешното ни изслушване. Вътрешния пазар за услуги, етап на развитие и последващи стъпки, прилагането на практика на директивата за услугите с цел постигане на растеж. Знаете, че ние не сме единствените, които се занимаваме с тази тема, но днес след обед ще говорим за това как директивата за услугите допринася или би трябвало да допринася или не допринася за развитието на вътрешния пазар. Добре дошли на всички наши оратори. Благодаря за това, че сте наши гости. Вече сте разбрали колко дълго трябва да говорите имаме един много лесен за разбиране часовник. Той ще ви помогне. Надявам се, че ще остане време и за въпроси. Добре дошли на колегите, добре дошли на онези, които ни слушат по интернет. Това е част от доклада на нашия докладчик Ана Мария Кораца Билт. Това е доклад по собствена инициатива от името на комисията. След минутка ще й дам думата, за да представи темата. Преди да започнем разговорите, ще имаме две експертни дискусии. Първата ще е посветена на ответната реакция спрямо кризата и премахването на бариерите и отключването на потенциала за растеж. А втората експертна дискусия ще е посветена на максималните ползи за потребителите и компаниите. Ще чуем интересни презентации за това как може да се използва и информационната технология. Ще чуем за това как работят единните точки за контакт. Ще чуем и гледната точка на потребителите, защото точно това е целта на, на тази е, директива за услугите да улесни потребителите, ще чуем какво смятат центровете за потребителите. Съвсем накратко ще представя ораторите, преди да преминем към следващата ни задача, а именно първията експертна дискусия. Мисля, че е ясен начин по който ще работим. Първо обаче ще дам думата на нашия докладчик Ана Мария Кораца Билт. Благодаря Малкам, благодаря на всички гости, на всички колеги, които са тук, благодаря на онези, които слушат в къщи. Добрата новина по този доклад е, че Малкам е не само председател, той е и докладчик Сянка от ЕКР, от името на социалистите Докладчика госпожа Рапти, господин Льоке горе от името на либералите, госпожа Руле от името на зелените. Радвам се да видя госпожа Гепхар тук. Тя написа отличен доклад по тази тема преди време. Има огожата, която също ще се присъедини към нас. Работим и обсъждаме тази тема от 2006 година. Крайният срок за изпълнение беше 2009 година. Много държави членки все още не са спазили този срок. Трябва да кажа, че получих мандат да не толерирам неизпълнението на директивата и подкрепям напълно линията на комисар Барние. Някои казват, че може би сме били твърде амбициозни, може би очакванията са били твърде големи, може би тази директива не създава такъв потенциал за откриване на работни места. Аз казвам не, това не е вярно. Проблема не е в директивата. Проблема е в държавите членки. Къде е ирландското председателство тук? Вие ще сте на горещия стол с нетърпение очакваме конструктивния диалог. Искаме да разберем какво правят държавите членки и как оправдавате пред европейците факта, че този сектор, който има сериозен потенциал, не се развива достатъчно добре. Знаете за проблемите с дълга, с обществените финанси, как ще обясните на хората, които загубиха работата си, че все още не сме премахнали всички бариери след толкова години? Нашата задача е да намерим допълнителната полза, добавената стойност. Основното за мен е следното. Как можем да създадем повече работни места? Не трудовите условия, след като човек е получил работа, много други институции и комисии се занимават с това. Аз няма да се занимавам с този въпрос в моя доклад. Ще говорим и за приложеното поле. В крайна сметка става въпрос за 70% от БВП на Европа и 70% от работните места в Европа. Така че моля ви да ни помогнете да създадем правилното приложно поле, за да се опитаме да допринесем и ние за излизане от кризата. Някои държави членки са приложили директивата частично, други малко повече, някои само регионално. Има много сиви зони. Ние трябва да разгледаме подробностите, защото те са най-важни, както често се казва. Комисията сега е започнала повече от 12 процедури по нарушение и се надявам, че това няма да е единствения начин за воден на диалог. И няма да е единствения начин да накараме държавите членки да направят нещо. Електронната търговия е, също би трябвало да се е, отчете. Въобще, директивата за услугите има полза. Тя допринесе за създаването на работни места. Имаме много добро съобщение от страна на комисията. Работим в отлични отношения с комисар Бърния. Той отдели време, отиде в държавите членки, разговаряше с регулаторите на единния пазар, говореше за това как може да се развият тези единни точки за контакт. И точно тук искам да разбера от вас как да проработят нещата и в трансграничен план. Комисията ясно заяви, че има нереализиран потенциал, който се равнява на 2,6% от БВП за следващите няколко години. Приятели, е, виждате, че имаме обща отговорност. Очаквам с нетърпение да чуя вашите доклади и ще използвам казаното от вас в своя доклад. Благодаря, казва господин Харбър, за това, че очертахте контекста. Трябва да споменя, че Евлин Гебхарт беше докладчик по първоначалното предложение за директивата. Аз бях докладчик в сянка, така че за нея ще е много интересно да види как напредваме ние познаваме темата достатъчно добре. Нека да преминем сега към първата експертна дискусия. Имаме четирима оратори. Жак Пелтманс, който работи в Центъра за европейски политики. Той е публикувал анализ на всички аспекти на единия пазар. Той беше един от хората един от първите, които ме покани да се видя с неговите студенти. Аз дойдох преди много-много години като депутат от Зелените. Следващия оратор Мехта от Умен, заместник-председател на Комисията за политики по вътрешния пазар в рамките на Бизнес Europe. Искам да приветствам Томас Мъри, който е представител на съвета. Той е от ирландското правителство. Директор е на отдела за работни места и иновации. Имахме един доста добър съвет, който се проведе миналата седмица, съвета по общи въпроси. Той е там в дъното на залата. И накрая Вероника Нилсон, която е конфедерален секретар на Европейската конфедерация на профсъюзите. На всеки от вас ще дам 10 минути. Всеки от вас ще види кога му е изтекло времето. Има едни специални звездички на часовника. След това ще дам думата на нашите колеги депутати за въпроси и коментари и в крайна сметка ще имате вие възможност за отговори. Жак Пелман, заповядайте. Десет минути не е чак толкова много време за толкова сложна тема, но тъй като сме раздали презентацията, ще се спра съвсем накратко на слайдовете. Има потенциал за растеж. Това ще, ще бъде първото, което ще разглеждам. Надежден анализ. На второ място Директивата за услугите достатъчна ли е на европейско и национално ниво? Какви са економическите предимства, които могат да се очакват? Имам два слайда, които се отнасят до добавената стойност и до заетостта. Те разсейват е, представата, че секторът на услугите не се разраства и че не допринася за производителността. Тези слайдове показват години наред, е, че това е погрешна представа. Съществуват емпирични данни, които подкрепят това. Услугите навлязоха на по-късен етап в периода на европейската интеграция има много причини за това и не разполагаме с време да говорим за тях сега. През последните 10-15 години се гледа сериозно на услугите на ниво Европейски съюз и на национално ниво. Следват се две писти и както в една железопътна линия, те трябва да вървят паралелно либерализиране на услугите, но ние трябва да отидем и по-далеч от директивата за услугите. Сигурно и други оратори ще говорят за това. Така, този слайд, който се надявам, че имате в материалите си, той ви представя всичко, на едно място. Всичко, което се отнася до услугите. Това е един бърз справочник. Той включва всички задачи за либерализацията на услугите, за конкуренцията, какво е включено в директивата за услугите, чрез те регулаторни режима извън директивата за услугите. Така че би било погрешно да се спираме единствено на директивата на услугите. Останалите е, сектори, транспорта малко изостава, но в другите сектори регулаторните режими е, са много болезнени, отнемат много време. Утре Нотра Европа ще публикуват е, документа за еди, единия пазар. Това ще бъде публикувано в Франция. Ние показваме докъде сме стигнали. Тези теми заслужават а, специално внимание, но това изисква време. Всички те допринасят за растежа, т.е. не става дума само за директивата за услугите. Тук на този слайд виждате разликата между трансграничните по прилагане на услуги и инвестициите. За съжаление, парламентът и съветът между 2004 и 2006 година отделиха безкрайно много време по търговските въпрос, въпроси, докато преките чуждестранни инвестиции са също толкова, ако не дори по-важни, но не получиха същото внимание. Участието на Европейският е, съюз е, трябва е, да засяга вътрешните услуги. В този слайд има много неща. Монетарния съюз и други. Директивата за услугите прониква много дълбоко и тя се отнася до вътрешни реформи, и е важно да се разбере тази характеристика. Добре е също да помним, че трябва да се извлечем екон... економически полуки, защо има по-слаб растеж в услугите в сравнение с САЩ. И ние посочваме какви са причините. Те са засегнати на широко в економическата литература и защо години наред ние изоставаме от САЩ, що се отнася до подобряване на производителността, например в секторите, които се базират на информационни и комуникационни технологии. Ако видите сините колонки на този слайд, виждате каква е важността на услугите в производството и че те непрекъснато нарастват. Има също изследвания, свързани с недостига в тази област. Важно е също да разгледаме вътрешните ограничителни регламенти. PMR измерват ограниченията на тази графика се вижда период от 10 години. Тези PMR-и се различават. Колкото по-низки са PMRs, т.е. колкото по-малки са ограниченията на национално ниво, толкова по-висок растеж може да се участва, очаква в последствия. Следва да се има предвид и как услугите се отразяват върху производството, много работа е свършена в тази област. В Швеция, например, този ефект не е толкова изразен. В Австрия е високо изразен. Това е свързано с допълнителна тежест за индустрията. Затова производството в Австрия има повече проблеми, само защото има много по-неефикасен и по-скъпо струващ сектор на услугите. Особено, що се отнася до секторите, които са свързани с информационните и комуникационни технологии. Тук имате примери за производителността на труда и как тази производителност ще се промени в рамките на 10 години. Симулациите не са а, точна наука, но те показват, а, че има реален проблем, който трябва да бъде разрешен. Ако видим какви са разликите в а, ограниченията на услугите на местно а, ниво, виждаме, че някои засягат вътрешни услуги, други а, са на европейско ниво. Друг въпрос може би не му е мястото точно на това изслушване, е хетерогенността на регулаторните мерки. Държавите членки регулират същите неща без определени преференции. Въпреки е, това се създава скъпо струваща хетерогенност. Има много изследвания в тази област. Мога да ви кажа какъв е ефектът ако се преодолее тази регулаторна хетерогентност. Това е труден въпрос за комисията по въпросите на вътрешния пазар, защото трябва да се види какво може да се постигне с европейски инструменти и какво не. Има седем економически ефекти от директивата за услугите. Тъй като разполагам само с още една минута, Мога само да препоръчам на комисията. На 15 и 16 слайд виждате какъв ще бъде ефектът от тези 7 мерки. Извършени са изследвания само на части от тях. Например, по точка 3, 4 и 5, особено 4 и 5 е почти равна на 0 въпреки че засягат пазара. Чуждестранните дъщерни дружества, които действат в Европейския съюз, за тях ние нямаме достатъчно данни, въпреки че знаем, че някои от тях са много по-ефикасни от останалите. Тоест, предстои още много допълнителен труд за изследване на ползите. Когато госпожа е, Гебхарт и господин Харбер работиха по въпросите на директивата за е, услугите, е, те трябваше да водят тежки преговори. Някои от нещата все още не са разрешени. Изследването на Европейската комисия, премахването на пречките чрез директивата на базата на направено взаимна оценка – са отразени тук. Виждате ги. Виждате графичния ефект на пречките за трансгранично предоставяне на услуги и за чуждестранните преки инвестиции. На този слайд виждате допълнителни подробности. Вижте най-долната чертичка, че общите бариери за вътрешно европейските услуги се очаква, че ще бъдат намалени с 20%. Моите изводи са следните. Реформите на национално и европейско ниво са взаимно обвързани. А това е, е много важно. Затова държавите членки след влизането в сила на директивата си сътрудничаха добре, за да направят земните оценки и аналитичен преглед. На второ място, нещата опират не само до услугите, но и до индустрията. На трето място, те означават много за сектора на информационните и, техно... и комуникационни технологии и унези отрасли, които ги използват в най-голяма степен. На четвърто място все още съществуват ем, възможности за подобряване на производителността, ако се ограничи ако се намали ограничаването на услугите на национално ниво от някои държави членки. На следващо място трябва да се отиде по-далече от директивата за услугите. Услугите не могат да бъдат подобрени само чрез конкуренция. Трябва да има и крупни инвестиции в инфраструктура. Благодаря ви, господин председателю. Благодаря много за това, че надминахте дори моите очаквания да предоставите толкова много економическа информация за толкова кратък период от време. И в същото време, разбира се, това беше много ясно и интересно, което даде добър тон за останалата част от изслушването. А сега искам да помоля госпожа Умен да ни представи това, което е предвидила. Е Екраните като че ли ги поувеличиха наскоро, но а, едва ли са достатъчни все още, за да наблюдавате спокойно от всички краища на залата. Заповядайте, госпожа Овен, имате 10 минути. Да, благодаря. Искам да благодаря на комисията ИМКО и на госпожа Кораца бил специално за поканата и то най-вече от името на малките и средни предприятия. Днес искам да поговоря за бариерите, пред които все още са изправени компаниите в ежедневието си. На първо място свързани с директивата за услугите и на второ място бариери поставени извън приложното поле на директивата. Разбира се, директивата за услугите донесе много добри неща. модернизиран е закона, разпоредбите в национален мащаб също неоправданите и неоснователни изисквания отпаднаха в голяма степен. И все още, обаче трябва да се каже, продължава да има някои бариери, които пречат за нормалното функциониране на бизнеса, най-вече в ам, а, трансграничен аспект. А знаем, че малките и средни предприятия са много а, голяма част от а, а, фирмите, които предоставят а, и предлагат услуги, а услугите а, представляват почти половината от БВП на Европейския съюз. Нека сега да посоча кои са бариерите, свързани с самата директива за услугите. По наше мнение има три типа бариери, свързани с директивата за услугите. Е, това са все още пречки пред бизнеса, които би трябвало вече да са премахнати на основание на текстовете от директивата за услугите. Ето защо е добре, че а, се подчертава нулевата толеранс, толерантност към неприлагането на директивата и се надяваме, че тези бариери ще бъдат премахнати. Второто е възможността, която се дава все още на, държави, на, ня... на държавите членки, а да а, запазят някои от ограниченията а, в а, съответствие с прав, а, пропорционални оправдани наложителни причини. Това е така наречената сива зона – и по причини на от общ интерес, ние трябва да продължим битката за пълното прилагане на директивата. Наистина ще е добре, ако успеем да постигнем повече прозрачност по отношение прилагането на директивата и нейното използване от отделните държави членки. Както предложи и Европейската комисия, е, може би е добре да се правят партньорски проверки. И това е една добра стъпка в правилната посока, поне по наше мнение. Колкото по-прозрачно се прави всичко това, толкова по-добре ще разберем как точно се възползват от голямата степен на свобода, която е, е дадена на държавите членки какъв как, какво е настоящото състояние а, по а, пълното транспониране на директивата. Не е съвсем ясно, всичко е в движение все още, но очевидно съвета по конкурентоспособността трябва да се занимае с това, но и Европейския парламент, парламент а, трябва да помогне а, да бъдат включени и тези национални елементи. Третата бариера, свързана с директивата за услугите, има нещо общо а, с а, тези точки а, за а, единични звена за контакт. Защо? Защото е много важно да се използват всички възможности, които се предлагат от иновативните технологии за електронното правителство и инструментите, които то дава в ръцете на управлението и това ще спасти е, спести доста средства, както на правителствата, така и на фирмите. Три елемента бих споменала още. достъпа до добра информация е нещо хубаво, което би могло да се включи а информацията да бъде, разбира се, предоставена и на повече от един език, не само на езика на държавата членка, в която е публикувана дадената информация, а също така и ако може всички административни формалности да могат да бъдат а, извършвани а, по електронен път за да могат да са колкото се може по-ползваеми всички тези инструменти. И за това ние призоваваме всички вас а, да подкрепите а, хартата във връзка с, с а, всички а, тези възможности и а, м, преодолени пречки. Нещо, искам още да спомена във връзка с, с бариерите в директивата за услугите, но основното ми послание за днес е, че ние имаме нужда от интегриран подход не трябва да се фокусираме само върху директивата за услугите, но да излезем и извън нейното приложно поле, защото трябва да има повече последователност и свързаност с останалите директиви на Европейския съюз, като например директивата за електронното правителство или пък директивата за професионалното, професионалната квалификация и образование – така, във връзка с директивата за услугите на здравеопазването и някои други елементи на услугите имат множество различни връзки с други сектори, с а, а, сектори, които се управляват от останалите директиви, някои от които споменах. Така, нека сега да видим какви са и другите бариери, пред бизнеса. Ще спомена някои а, примери, пред които се изправя бизнеса днес. Първият пример е във връзка с регулираните а, професии и специализации. Има около 800 а, такива а, регулирани професии и само а, в една държава членка са упоменати много голяма част от тези а, професии, като например а, сватбен фотограф или фотограф специализираш в а, сватбени а, снимки но е много важно да първо да видим дали регулираните професии са изяснени като дефиниция, след това да видим дали присъстват в списъците във всички държави членки, всички регулирани професии и след това да видим доколко се спазват съответните законови разпоредби. Втората, вторият пример – а, са двойните осигуровки. Ами това означава, че една фирма, една компания не трябва да има осигуровки както в една държава членка, така и в друга държава членка, където извършва някакъв бизнес. Освен това, липсата на взаимно признаване има още доста бариери и трудности. Ние вярваме, че ще е добре, ако има а, повече а, уважение, разбиране и доверие в тази сфера, като например акредитация на експерти, опълномощаване за извършване на дадени услуги, сертифициране и така нататък. Например, планирането. Пространственото планиране е нещо, а, което е сред а, сферите на дейност, които имат доста бариери, трябва представителите на тази а, сфера да се явяват на специализирани изпити в някои от държавите членки и така нататък а когато се установява бизнес и в друга държава а, членка, има доста от тези бариери, които вече упоменах. А вече беше споменато, че бизнес услугите като ИКТ и може да се каже, че при тях липсва а, растеж и услугите е, бизнес за бизнес или междуфирмените услуги, а са нещо, което, както и Европейската комисия спомена, не може да се развива достатъчно бързо и добре. Надявам се, че с тези примери от реалния живот а, успях да ви покажа, че трябва да се действа сега и да се направят всички необходими усилия за интегриране на, а, вътреш, на единния пазар. А, какви са трите стъпки, които ние предлагаме? Нулева толерантност, интегриран а, подход а, спрямо подход, а, спрямо преодоляването на бариерите. И ние също така се обръщаме към Европейският парламент и държавите членки да прилагат всички елементи от директивата за услугите. А, успях, надявам се, да спомена някои от а, важните елементи, от, а, които се изправят пред на бизнеса като непреодолими препятствия. И се надявам да чуя вашите мнения. Благодаря ви много за вниманието. Благодаря много. Аз обикновено не съм чак толкова възпитан, но а, и не ви прекъснах, но беше много интересна и изчерпателна а, темата. А, сега ще дам думата на Томас Мъри. Благодаря, господин председател. Благодаря на Анна. Много се радвам, че съм тук като представител на председателството. Току-що премина съвета по конкурентна способност. Вчера проведохме много добра политическа дискусия по тази тема. Единния пазар, директивата за услугите. Говорихме за това как можем да подобрим системното прилагане на директивата в държавите членки в контекста на годишния обзор на растежа и европейския семестър. Нещо, с което всички сме съгласни е следното. И то се вижда, ако погледнем и различните проучвания за економическите последици от директивата за услугите. А, именно, Директивата и нейното действие ще се подобрят, ако се намали административното бреме и се подобри качеството и набора на услуги, които се предлагат за потребителите. По този начин ще паднат и цените на тези услуги. Едно скорошно проучване на Холандското бюро за економически политики показва, че търговията с услуги в ЕС може да се отрои ако се премахнат разликите в регулаторната база. Нашите износители са дълбоко свързани с единния пазар. Те се възползват от либерализацията и в световен мащаб. В глобален план Европейския съюз привлича инвестиции, той остава най-големия износител и вносител, както и източник на преки чуждестранни инвестиции. Ако приемем, че до 2015 година 90% от економическия растеж ще се случи извън ЕСА, то ние трябва да създадем предпоставки от този растеж, ще се възползват и нашите граждани и компании. Ние сме един търговски блок и трябва да изградим единен пазар. То още не е приключил. Има преди неговото изграждане, не е приключило напълно. И услугите са неразделна част от това приключване на работата по единия пазар. Като резултат от финансовата криза в еврозоната, проекта на единния пазар е застрашен. То е нещо като структура, която е склерозирала и ние трябва да се опитаме да поправим положението чрез сътрудничество между всички институции и да намерим решение, което да удовлетворява всички. На услугите се падат между 70-71% от БВП в Съюза и въпреки това само 3,2% от тези 70% се падат на търговия в Съюза. Огромна пропаст, която трябва да се запълни. Защото търговията се равнява на растеж на работни места. За да се случи обаче това запълване на тази пропаст, трябва да има политическа ангажираност. Да не говорим, че има голяма доза бюрокрация, има някои проблеми с прозрачността относно регулациите. Знаете за австрийския проблем с коминочистача. Въздействието върху БВП според някои проучвания може да се равнява на между 60 милиарда и 140 милиарда, милиарда евро, а по отношение на преките чуждестранни инвестиции някъде между 4 и 7%. Може да се постигне много чрез намаляването на тези пречки пред търговията на единния пазар. Виждате, аз вече иллюстрирах това с цифри. Директивата за услугите и нейните принципи засегнаха всички нива на управление. Това не е само европейски аспект, както подчертаха колегите. Това не е нещо, което се свежда само до Брюксел. Така или иначе, обаче, изпълнението на тази директива създава предизвикателства и трудности пред държавите членки, не на последно място и по отношение на координацията. Има особени затруднения за тези държави, които имат децентрализирана система на управлението. Съвета по конкурентна способност вчера и онзи ден обсъди годишния обзор на растежа и европейския семестър – и изпълнението на директивата за услугите беше неразделна част от разговорите. Това е добра отправна точка. Всички държави членки приветстват включването в европейския семестър на доклада за интеграцията на единния пазар. Мнозинството от държавите членки приветстват включването на доклада за единния пазар в този процес на европейския семестър. Виждате, че държавите членки вече по-сериозно приемат своите задължения относно изпълнението на директивата за услугите. Разговорите в съвета се основаваха на един документ на председателството, създаден в групата на високо ниво за конкурентоспособност. Там се говореше и за услугите. Основните тези, които бяха прокарани, бяха свързани с единните точки за контакт, както и повишаването на осведомеността във връзка с Solvit, например. Има и други полезни инструменти, които трябва да се използват по-добре. Почерта се важността на диалога с комисията. Много от пречките пред директивата за услугите не са физически, като например граничен контрол. Това са административни пречки и е по-трудно да бъдат идентифицирани те. Някои държави членки, от гледна точка на точката за контакт, са по-добре организирани на национално ниво – някои имат пълноправни, функциониращи електронни правителства и така нататък. Това са държави, които са пионери в областта на тези две области. Едините точки електронното правителство. За някои държави членки е било по-лесно да изпълнят тази цел за едината точка за контакт, отколкото за други. Тези други държави членки имат сериозни трудности пред себе си, когато става въпрос за електронните транзакции, например. В тези държави членки се очаква повече развитие в областта на електронното правителство. Виждате, че има тази разлика. Въпросът е и финансов, естествено, защото когато има ограничения в бюджета, не винаги е лесно да се намерят средства за нещо подобно. Има нужда от допълнителни действия, за да се премахне ограничението пред пазара на услуги. Тук мога да спомена индустрии като туризма, като строителството. Правят се проучвания в тази връзка за това как по-лесно може да се премахнат пречките. Факта, че ще има конкретни препоръки за отделните страни, там ще се включат, например, регулираните професии, показва, че все пак се предприемат някакви стъпки. Ние приветстваме тези конкретни препоръки за страните. Както вече казахме, компаниите са изправени пред голяма доза бюрокрация, има дискриминация на принципа на националността или на постоянното жителство. Понякога държавите членки заявяват, че има твърде голям брой или достатъчно доставчици на съответната услуга във вътрешен план и няма нужда да се прави тест за економическите нужди има пречки в рамките на различните отрасли. Би трябвало да се направи економически анализ на критичните сектори. Тук държавите членки ще трябва като че ли сами да признаят къде точно имат затруднения и къде трябва да има структурни реформи. Много различни групи на високо ниво са създадени за отделни отрасли, като стоманообработването, селското стопанство, храните. Ще има и група на високо ниво, даже тя вече е създадена по въпросите на тази по въпросите на всички е, от, отрасли, които са засегнати от е, не особено развитие в рамките на директивата за услугите. Аз е, очаквам с нетърпение сега вашите въпроси и отговори и съм готов да ви сътруднича. Благодаря. like to, to to our... Кораца Билт, искам да кажа на представители на ранското председателство, а, така че а, се очаквам, очакваме дебата да бъде по-конкретен, за да даде възможност за размисъл. Председателят. Господин Мари беше прав да спомене някои от пречките – аз прочетох едно заглавие в британски вестник в един град, там където а, се Албървил, в град Албървил е било казано, че някои не могат да упражняват професията си. Issues on the table. Um, Mrs. Nielsen. Thank you and thank you very much. Благодаря за поканата, каза госпожа Нилсън. Радвам се, че съм тук. Ще се спра на този въпрос от малко по-различна гледна точка. От социална гледна точка по-скоро. Искам да припомня, че единия пазар на услугите не е само цел, а то е стъпка към постигане на социален напредък. Трябва да е в интерес на гражданите и на фирмите. И това трябва да се има предвид, когато говорим за прилагането на директивата за услугите. Бихме искали комисията да разгледа по-подробно тези въпроси, както и да направи оценка на мерките за приватизация, които са предприяти до сега. Има винаги добри и лоши примери. Тези, които са за приватизацията, ще наблегнат на добрите примери, онези, които са против, ще се спрат по-скоро на отрицателните последици. Въпреки, че прилагането на директивата за услугите не доведе до примахването на всички услуги, на всички е, пречки, бяха примахнати доста е, бариери, но много бариери все още остават. Е, необходимо е време, за да се оптимизира единия пазар на услуги. Директивата за услугите не е в сила чак толкова отдавна. Ние не бихме искали, както и комисията, да се преразглежда директивата, поне не на този етап. Много важно за нас е да се види по какъв начин може да се допринесе за създаването на повече работни места в Европейския съюз чрез развитие на единия пазар. Знаем, че има много висока безработица, особено в еврозоната и най-вече сред младежите. Ако това продължава, ние ще загубим цяло поколение. Някои твърдят, че вече започваме да излизаме от кризата. Аз лично не споделям това мнение, но ЕЦБ казва, че има напредък, има изоставане според нас, въпреки че може да се очаква възвръщане към растеж към края на годината. Безработицата, за съжаление, ще продължи да расте поне известно време. Не съм съгласна с докладчика, че можем да разделяме създаване на работни места и условията на труд. Създават се работни места в сектора на услугите, но за съжаление те са а, ниско, за ниско квалифицирани а, хора и са слабо платени. А това няма да допринесе до подобряване благосостоянието на работещите в Европейския съюз. Заетостта е важна от друга гледна точка. Условията на труд, заплатите, лошите условия на труд често се отразяват и на качеството на услугите, които се предлагат. Комисията предлага да се въведе политика за нулева толерантност относно прилагането на директивата. Това е изключително важно и според нас. Тази нулева толерантност трябва да се прилага по отношение на други въпроси, има много области, в които комисията не предприема процедури за нарушение, въпреки че има основания за това. Например, не спазване на принципа за свободата на установяване, също свободата за предоставяне на услуги понякога се използва като претекст ние считаме, че правилата на страната домакин трябва да се прилага и при трансграничното предлагане на работа, да се защитят работещите, работодателите, да не се допусне нелоялна конф... конкуренция и да не се допусне заобикаляне на националните мерки. Някои злоупотребят с единния пазар на услугите, за да избягват плащането на данъци в някои страни. Освен това, считаме, че трябва да се предприемат мерки срещу социалния дъмпинг. Не е приемливо работниците да не получават достойно заплащане или пък да не се плащат социално-осигурителни вноски или просто да се забравя за тях. Целта на директивата за услугите е да се приложи директивата, да се укрепят мерките за контрол. Ние считаме, че предложението на комисията не стига достатъчно далеч. Тя може да ограничи дори възможностите, които сега съществуват за упражняване на контрол. Аз разбирам, че комисията ИМКО ще гласува утре. Искам да използвам тази възможност да ви приканя да гарантирате, че тази директива ще стане а, смислена и когато се прилага директивата за командироването на работници. Член 3 не трябва да допуска злоупотреби. Също член 9 трябва да е отворен списък е, за национални мерки за контрол. И на последно място, зная, че това е много спорно и сигурно много ще изразят несъгласие с мен, но считам, е, че трябва да има солидарна отговорност, е, за да се сложи край на злоупотребите. За това, според нас, това е ключов въпрос. Искам да споделя и още един регламент Монти 2, който, което се отнася също до свободата на предоставяне на услуги, до спазване на социалните права. Социалните партньори не са доволни от предложението. Ние се радваме, че това предложение беше оттеглено но имаше е, решение на Съда на Европейския е, съюз. И за това не бива да стоим безучастни. Трябва да има протокол, който да гарантира социалните права и той да бъде прикрепен към договора. Считам, че се придържам към темата. Искам да спомена и директивата за професионалните квалификации. Ние приветстваме тази директива, считаме, че тя е важна и тя може да допринесе за трансграничната мобилност и за преодоляване някой, на някои неоснователни пречки, за които стана дума тук. Искам да се вместя в 10 минути и затова искам в заключение да кажа колко важно е социалното измерение и че то не може да бъде пренебрегвано. Подобряването на единия пазар за услуги не може да бъде единственият отговор на кризата и за стимулиране на растежа и заетостта, правителствата трябва да сложат край на политиката на строги бюджетни ограничения. Държавите членки трябва да снижат фискалните дефицити, а това отнема време. Не може да става бързо, е, още повече, че е, цената трябва да бъде понесена от е, работниците. Бихме искали също да има инвестиции, да има европейска инвестиционна програма, а не само мерки за строги економи... економии. Считам, че това са някои от мерките, които могат да ни изведат от кризата. Благодаря ви много. Uh, Благодаря много. И така, към всички а, оратори, ще има въпроси и коментари от колегите. Също така и докладчиците в сянка изявиха желание да се изкажат. Доста дълъг беше списъка. Надявам се, че а, докладчиците в сянка ще се изкажат. Аз съм един от тях, но ще се въздържа, за да спестя малко време това, което ще направим е да чуем някои от докладчиците в сянка и Силвия Рапти има думата. да чуем какво има да ни каже. Благодаря, господин председател, за дадената ми дума. Ще се опитам да бъда много кратка. На първо място, защото вярвам, че е изключително важно за нас да чуем това, което има да каже госпожа Гепхарт, защото тя е един от колегите, които наистина много допренесе за тази работа. А също така и от вас, господин председател, смятам, че е важно да чуем някои неща. Аз искам да чуя и а, вашето мнение, макар и накратко. Що се отнася до Бизнес Юръп, искам да благодаря на всички оратори за това, че отделиха време и дойдоха тук при нас и ни позволиха да се насладим на интересните им презентации. Искам да благодаря на Анна Мария за отличната работа до тук. Тя наистина е много динамична и това е нещо, което помага за по-доброто качество на нашата работа в името на европейските граждани. Искам да благодаря на председателя и на цялата комисия за добрата организация, защото можем да чуем много гласове и много позиции. И към Бизнес Europe имам един въпрос, много конкретен член 20, алинея 2 от директивата забранява всякаква дискриминация на базата на държава на происход и така нататък. Как тогава може компаниите а, да постъпят, за да имат по-голяма степен на правна сигурност и по-добри възможности за трансгранична търговия. Какви са е, ограниченията пред тях? А, какво не им позволява да, маневрира, да са достатъчно маневрени, за да могат а, в интерес на потребителите и на работниците да вършат по-добре своята работа като компании. И следващия ми въпрос искам да се обърна а, към Европейската конфе, а, конфедерация на профсъюзите. Какво ще допренесе по-нататъчното либерализиране на регулаторното законодателство? Господин Кирхергард, да, благодаря много въпроси, много мнения, за това ще се опитам да бъда кратък. Благодаря много за направените презентации. Наистина чудесни бяхте. Имам един въпрос за изясняване към госпожа Омен по отношение прилагането вие говорихте за това, че един от основните проблеми е непълното прилагане, непълното и правилно прилагане на разпоредбите от отделните държави членки. Вчера, например, ние получихме а, известна информация от таблата с резултатите по отношение на прилагането а, и а, резултатите са добри, процентът е доста висок, това е добър, добра новина. Затова искам да ви помоля да бъдете малко по-конкретна. Какъв точно проблем виждате или по-скоро къде виждате този проблем да се появява? Защото очевидно ние сме, се движим по правилната пътека и се стараем да преодолеем това. А, мисля, че вече всички докладчици в сянка се изказаха, освен мен, но аз по-късно ще взема думата, стига да има време. А, господин Хендъл, не ви видях, съжалявам много, много назад сте седнал. Благодаря, господин председател. Съвсем кратък и бърз коментар. Трудно е да се а, да се направи нещо по отношение подобряването на директивата а, за услугите, а, тъй като там вътре а, а, хора не участват, така да се каже. А, смисъл става въпрос за подобряване на тяхното заплащане и така нататък. А, Доста от въпросите бяха засегнати от повечето изказали се във връзка с нарушения. Цяла серия от консултативни органи в Германия съществуват, които публикуват цели книги за тези фиктивни компании, така наречените компании пощески кутии, и всичко това е с цел защита на интересите на хората. Аз мога да ви посоча доста а, малки и средни предприятия или а, отделни лица, които са пострадали от нелоялна а, конкуренция, от неправилно третиране а, на хората. А, и в същото време а, на конкурентноспособността е това, което е толкова важно за бизнеса, колкото е а, свободите а, за отделните хора. Да, благодаря. Аз имам няколко въпроса, но малко по-късно. Нека да чуя а, изказванията и въпросите на всички други и тогава, ако остане време. ОВМ и останалите сте в моя списък. Господин Люкагат, нещо искате да кажете? Да, процедурен въпрос. Може ли да групираме по три или нещо и да получим отговорите и така нататък? Е, да, но искам да видя колко въпроса отговаря председателя ще имаме, за да преценим колко време ще ни остане. Благодаря, господин председател, казва господин Обермайер. Благодарен съм за направените презентации. В моята собствена страна, Австрия, имат доста така, дискусии по въпроса за влиянието на директивата и се появява един въпрос, който вече беше зададен за социалните стандарти. Разбира се, те са различни а, между различните държави и членки, като продължителност на работния ден, работното време и други такива, заплащането. На второ място, а, по-малко конкуренция, а за, за да се намалят разходите. Това е нещо, което а, може да е а, вярно, но може и да не е. Това е важно. Ето защо трябва да съобразим още нещо. А, когато се прави анализ. Като говорим за австрийският коминочистач, ако си спомняте, той беше споменат, трябва да се гледа цялата картина, а не само а, една малка частица от нея, която се а, отнася до повишаване производителността. Този а, коминочистач е, е не само чистещ комините, а е част от противопожарната охрана и ам, изключително важна част от задълженията а, е, да кажем, безопасността и сигурността на а, отоплителните системи. Ето защо, ако а, пропуснем да а, обучим тези хора и да ги сертифицираме, може да има проблеми, както можете да се досетите, енергийната ефективност а, правим достатъчно, за да се повишава, но, както знаем, трябва да се прави и анализ на риска. И има а, регулаторни аспекти във връзка с строителството, т.е. има изисквания, така че не можем да кажем, че много лесно можем да махнем и така а, всички тези а, изисквания и забрани и да упростим всичко. Така, аз мисля, че социалният компонент трябва да бъде включен в тези анализи в по-голяма степен. Благодаря, много интересна информация наистина. Дискриминация а на база националност. Доста хора имат такава възможност да е, упражняват професията си в други държави, но Госпожа Гебхарт. Благодаря, господин председател. Благодаря на всички оратори за това, че ни дадоха такава ценна информация. Радвам се, че все още работим с пълни сили, за да се приложи директивата. Тук в парламента свършихме важна работа. и много хора имат принос за положителния резултат. В директивата заложихме принципа на страната на происход. Целта беше да има някакъв вид правила на пазара. Не можем да приемем обаче някакви бариери или пречки. От всичко, което чухме днес, стана ясно, че проблема е свързан с изобретателността и разликите в държавите членки, разликите в законодателството. Какво означава това за бъдещето? както беше подчертано, да се създадат общи правила, не означава да се премахне регулацията съвсем. По-скоро трябва да се премахне хетерогенния характер на, на правилата. Искам да попитам, кое е най-важното за вас в този процес? Това е въпросът ми с по-общ характер и по-конкретен въпрос към господин Пелкманс. На страница 14 има един текст, оратора го цитира. Бихте ли обяснили по-подробно как точно ще ще се приложи този текст на практика. Понякога се създават чудесни е, формулировки, обаче трябва да се каже какво точно се има предвид с тях. Добре е да имаме ясни примери за това, което имате предвид. един коментар и във връзка с казаното от госпожа Кораца Билт. Кораца Билт искаше да прекъсне госпожа Нилсон, защото тя говори за директивата за командированите работници. Ами тогава трябваше да се прекъснат и госпожа Омен и господин Пелтман, защото и те говориха за други директиви. Всеки има право да говори за други директиви или никой няма право да говори за други директиви. Правилото трябва да е едно и също за всички. Всъщност господин Пелкман, с ясно очерта целият набор от а, нормативни рамки. Госпожа Ханзлик е наред. Всъщност Госпожа Рапти също искаше да зададе един много кратък въпрос. Госпожа Ханзлик обаче е наред. Много благодаря, господин председател. И аз съм много щастлива поради факта, че още веднъж се занимаваме с директивата за услугите, както го правихме и по време на предишния мандат. Аз бях поканила полския водопроводчик като символ на компромиса. Ето защо искам да видя какво смятат колегите и експертите по въпроса. Аз не съм особено доволна от функционирането на тази директива на вътрешния пазар. Директивата се прилага само от 3 години. Много се говори вече за административните пречки. Предоставянето на услуги не е безпроблемно. Статистическите данни, които имаме днес, показват, че ако се премахнат бариерите, качеството на предоставените услуги ще е много по-високо. Има едни данни на един специален научен институт, според които, ако приложим директивата за услугите както трябва, милиони и половина нови работни места ще могат да се създадат в Европа. Защо тогава да не премахнем тези бариери? Искам да взема повод от казаното от госпожа Вероника Ана Мария Нилсон. Аз съм докладчик в сянка от името на моята политическа група АНП. Е за съжаление не мога да ви подкрепя, госпожо. Вашите предложения, поне по-моему, означават повече закрила за работника. Не, че имам нещо против закрилата на работниците, но когато става въпрос за командироване на работници, компаниите, които ги командироват, не трябва да имат твърде голяма тежест на плещите си. Живеем в криза и трябва да установим точното равновесие. Нека да ви напомня, че днес в Съюза има 4 милиона на заети работни места. Трябва да намерим хора за тях и командироването на работници може да ни помогне. По отношение на членове 3 и те са съвсем различни и не отговарят на онова, което вие казахте. В член 3 имаме открит характер, в 9 имаме затворен списък по член 12 не искаме да се споменава отделната и солидарната отговорност. Ще видим какво ще стане в хода на гласуването. Нека обаче да се преборим за точното равновесие и да отчетем интересите и на компаниите и на работниците. Е, вашето изказване, каза председателя, определено беше извън приложното поле, извън темата. Днес във вестник Либералисион се казва Европа след полския водопроводчик и английския ски инструктор. Госпожо Сталер, мисля, че вие ще бъдете засегната, тъй като сте водеща скиорка в Великобритания. Да, малкам прав сте. Всъщност, ако проявявате интерес, господин председател, елате на ски в Шотландия. Добре дошъл сте по всяко време. Сега, ако трябва да сме по-сериозни. е Изпълнението, равновесието, да, валидни аргументи. Нека да поговоря по някои притеснения на моето политическо семейство във връзка с тази директива и директивата за командироването на работници. Имаме 24 милиона безработни в Европа. Много от тях са млади хора. Когато говорим за растеж и за работни места, услугите са важни. Как да намерим точното равновесие между социалната защита и растежа? Видях един диапозитив, който леко ме притесни. Ако не се лъжа, Business Europe говори за липсата на осигуровки и така нататък. Нека да разберем какво точно се има предвид. Защото в крайна сметка всички имаме една и съща цел. Ето го тук този чудесен плакат. Стратегия за постигане на работни места и растеж, се казва на него. Всички го искаме това да се случи, само че хората, които работят, трябва да бъдат и защитени. Един пример от моя избирателен район. Няма да казвам имена. Има една много успешна компания в сферата на услугите. В 3 часа на коледа тази компания извади един списък, прочете ни имена, на нейни служители, които са съкратени и тези хора дори не бяха допуснати до офиса на компанията, останаха на паркинга. Много такива примери има и се засягат най-вече хората, които са с най-низки доходи. В Великобритания имаме и е, феномена на бедните работещи. Това са семейства, в които работи само един от членовете. Това са много важни въпроси. Трябва да засегнем и социалния елемент. Няма как. Услугите са много важна част от нашата економика. Сега имаме възможност да напипаме точния пулс. Тук няма толкова много колеги и се извинявам пред нашите гости, че няма такъв голям интерес. Би трябвало да приканим колегите да присъстват малко по-често на такива изслушвания, защото те са много важни. Благодаря на всички гости и оратори за това, че дойдоха днес. Благодаря. Аз ще задам два кратки въпроса и след това ще дам думата на нашите гости. Ще караме в обратен ред. Ще чуем каква е гледната точка на учените. Сигурен съм, че ще имате много отговори. Сега, нека да се върнем към целта на днешното изслушване. Създаването на работни места и на възможности. Напълно разбирам всички въпроси, които са заложени на карта. Много говорихме за директивата за командироване на работници, как ще действат тя. Комисията направи изказване, обясни разпоредбите на тази директива, само че остава си факта, че е, това са две различни директиви. Имаме директивата за услугите и директивата за командироването. И ако има проблеми с заетостта, те трябва да бъдат решени. Госпожа Нилсон е права, когато говори за е, правилата на вътрешния пазар. Има обаче голямо разминаване в изпълнението на различните правила в областта на заетостта между държавите членки. Услугите и заетостта са два отделни въпроса, както вече подчертах. И още нещо от моя страна. Липсата на еднаквост в законодателството в областта на услугите. Хет хетерогенността, за която се говореше, това е един доста академичен начин на изразяване. Чуя се дали не трябва да поставим ударението върху потенциала. Има една интересна графика относно намаляването на количеството на бариерите пред пазара в различни страни. Испания, например, е премахнала доста от пречките, но там има доста голяма безработица. Това е интересно да се отбележи. Трябва да се подчертае и комбинацията от нереализиран економически потенциал и бариерите, които съществуват. Германия също може да бъде дадена като пример. Там също няма кой знае каква либерализация. Би трябвало да има някакъв индекс на нереализирания потенциал. И там трябва да поставим ударението, защото искаме повече работни места. И още нещо, обръщам се към господин Обермайер. Той елегантно очерта важността на професията на комуничистача в Австрия. Да се надяваме, че така много хора ще се запалят и ще бъдат активни и ще потърсят работа в сферата на топлоснабдяването. Сигурен съм обаче, че в страни от комуничистача австрийската индустрия и австрийската економика като цяло може да стане много по-ефективна, ако приложи директивата за услугите. Това са моите коментари. Трябваше да ги кажа. Госпожа Нилсън, минутка и половина за отговор. Какво очакваме в резултат от предложението за допълнителна ребализация? Ние сме обсъждали директивата за услугите преди време. Ние считахме, че публичните услуги трябва да бъдат изключени от директивата. Бихте ли говорили по-близо до микрофона? Да, ще опитам. Позицията ни от самото начало беше, че не искахме публичните услуги да фигурират в директивата. Очевидно, нашата е, идея беше, че либерализацията ще доведе до по-лоши условия на труд, по-лоши качество на услугите. Ние виждаме резултатите от либерализацията и приватизацията на някои от социалните услуги. Виждаме намаляване на заплащането, но това проучване обхващаше само заплащането, а не качеството на предоставените услуги. Въпросът, поставен от госпожа Гебхарт, най-важният въпрос за нас е директивата за услугите или свободата на установяване да не бъдат засягани. Има ясна връзка. Ние говорим за трансгранични услуги, командированите работници са изпратени, за да предоставят някаква трансгранична услуга. Така че не можем да разделяме услугите и условията на труд. Вие ни отговорихме на въпроса ми за прилагането и кои държави трябва да положат повече усилия. Извинете, аз пропуснах да отговоря действително Благодаря, господин председател, казва господин Марей. Аз не съм тук в лично качество, аз не съм тук за да говоря от името на ирландската делегация, а искам просто да отразя как вървят дискусиите в съвета, какви са гледните точки застъпани от министрите. Искам да поясня това, Останалите директиви са свързани, например, за условията на труд на работниците, за свободното движение на работници. Всички те са свързани с директивата за услугите. Обеден съм, че колегите ни в председателството, които председателстват съответните работни групи и триалозите, ще положат максимални усилия да се намерят решения, да се намери верният баланс по време на ирландското председателство. Беше казано за, тук за австрийските комуничостачи, за полските водопроводчици и прочие. Върви дебат за доста професии в Европейския съюз и този този дебат заслужава внимание, трябва да има допълнителен диалог. Относно прилагането на директивата за услугите, това не може да стане изведнъж, това е постепен процес. Ние цяло като ирландско председателство подкрепяме аналитичния преглед, както и диалогът между отделните държави, Създаването на нова група на високо ниво за бизнес услугите също е нещо, което заслужава внимание. Казах, че директивата за услугите е част от процедурата Европейски семестър и при изготвянето на специфичните за отделни държави препоръки ще се отчита доколко са изпълнени условията на директивата за услугите. Ще видим какви препоръки ще отправи комисията в това отношение. Ще има повече санкции, отколкото предоставянето а, на някакви права в това отношение. Беше поставен въпроса, кой е най-важният въпрос. Според мен най-важно да се наблегне на заложените основни принципи в директивата за услугите. Всички са приели тази директива в сегашната форма не ми е известно да има ново предложение за допълнителна либерализация и това не е включено на този етап в програмата на Ирландското председателство. Ако е необходимо допълнително законодателство относно прилагането на сегашната директива, това ще се разгледа. Ако са необходими процедури за нарушение, могат да бъдат обмислени съответните мерки. Най-напред искам да отговоря на въпроса на госпожа Рапти по член 20 за достъп до услуги. В интереса на предприятията, които предоставят услуги, е да третират по по-различен начин, що се отнася до цените или други елементи. Защото Компаниите, предоставящи услуги, също имат е, и ролята на клиенти в определени моменти. Трябва да има диференцирано отношение. Трябва да сме изключително предпазливи, да не налагаме допълнително бреме върху фирмите. Една малка фирма в е, Ирландия, например, когато трябва да изпратят велосипед, който е произведен при тях в някоя друга страна. Трябва да разгледа доколко трябва да се отрази това върху цената, колко голяма е дистанцията, която трябва да се измине. Има някои обективни причини, които трябва да бъдат отчитани. На въпроса на госпожа, господин ам, Логарта винаги се набляга на изпълнението страна на държавите членки но има неща, които все още не са приложени. Вие ме питате какви примери мога да приведа. Аз вече споменах някои. Някои фирми се нуждаят от а, а, двойна разрешително, когато работят в различни страни. Има допълнителни искания за допълнителни разрешителни за преводи на документи. Има множество примери в това отношение. Проблемите на фирмите са свързани и с възможностите за маневриране в рамките на прилагането на принципа на пропорционалност. Надявам се, че отговорих на въпросите ви. накрая Жак Пакманс. Аз съм специалист по командированите работници, но няма да говоря по този въпрос. Аз съм за това да има командировани работници, но не непременно за директивата за командированите работници, защото се създават условия за злоупотреби. Има доста основания за по-строг контрол. Трябва да има краткосрочни, средносрочни, трансгранични услуги. Една от причините, които бих посочил, е, че има три държави в Европейския съюз, където няма законодателство за минималните заплати. И това е удивително. Аз много смело се опитвах да споря с германски економист, който е против, защо го правят. Същото въжи и за Швеция и за Дания. На голяма конференция аз запитах, защо не позволявате да се приеме законодателство за минималното заплащане. Това закон, този закон може да бъде само една страничка. И разбира се, това няма да реши всички проблеми, но ще бъдат а, съществено намалени проблемите. В Белгия, в Франция, в, в Холандия няма тези проблеми. Те имат а, закони, които уреждат въпроса за минималното заплащане. Относно Австрия, сигурно няма да ми повярвате, но вчера беше а, почистен нашият комин но не от австриец, от, от местен колонжестач. Ние не съжаляваме за това. Аз лично му платих. И в, в Холандия, ако не използвате професионална услуга за почистване на комините си, не може да получите застраховка за дома си. Но, разбира се, тези хора не трябва да работят за нещожна заплата. Вярно е, че това, за което говорим, е свързано с пропорционалността. За професионалните услуги, за коминочистачите. Има два принципа на пропорционалност, според мен – Единият е да се провери дали нещо е наложително. Това е изключително важно и съветът има доста проблеми в това отношение. Второто разбиране е между държавите членки. Барния винаги тихичко казва, да, по-различно е да се отиде в Германия и да се каже, че те работят толкова добре, някои професии се развият толкова добре, но няма достатъчно отвореност. Може да се посочат три държави членки, които налагат ограничения и да се запитат защо те правят нещата по такъв начин, след като останалите го правят по друг. Тази взаимна проверка може да бъде полезна. На госпожа Гепхарта аз високо я ценя. Тя три години е докладчик по най-наболелите теми. Може би само не беше докладчик по РИЧ. В моите слайдове не се предлага дерегулиране, въпреки че понякога това може да е оправдано. Аз говоря за регулаторната хетерогенност – Ако държавите членки имат наистина различни преференции, това трябва да се уважава. Но понякога хетерогенността идва от съвсем дребни административни неща, различни технически приеми, различни срокове и прочие. Трябва да се влезе в базата данни на ОСР, но това изисква много труд. Но там може да видите за 30-те държави членки на ОСР, 23 е от които са от Европейския съюз, че много от нещата ни би трябвало да са различни, но всъщност са различни. И това имам предвид. Аз нямам предвид, че трябва с един штрих да се променят нещата изцяло. Не непременно се налага хармонизация заради свободното движение. Ще ви дам един пример как се прави всичко това в САЩ. В САЩ щатите имат доброволни, но групиране на държави. Някои 15, друг път 20. И там а, те работят а, по конкретни въпроси на хармонизацията. Това не се налага от законодателството в САЩ, а, но за, затруднява пазарните процедури, ако нещата се правят по различен начин. Тези обединения могат да се реализират и в Европа на доброволни начала. Вече 18-19 години този подход се прилага в САЩ. Относно Испания. Испания е една от няколкото държави, които драстично либерализираха услугите и не беше необходима намесата на господин Монти за това, макар че в е, Италия това стана именно чрез програмата на Монти. Директивата от 2000 и това, което беше посочено на графиките, се отнася за 2009 и 2010 година. Какви са положителните ефекти е трудно да се види в сегашната ситуация. Но в последствие, след възстановяването на растежа в Испания, ще се стигне до подобряване на ефикасността това не непременно ще доведе до работни места и растеж, но така или иначе има някои добри новини. В Бруш, в е, Европейския колеж, заедно с нашите студенти, ние разгледахме Португалия, Испания, Ирландия и Гърция. Сега Ирландия е много по-малък проблем. Дали проблеми, програмите, които им бяха наложени, които са доста по-строги, водят до задълбочени реформи. И отговорът е, ако трябва да се вярва на тези е, доклади на тройката, които излизат всеки месец, това е написано черно на бяло, ако всичко това действително е вярно, тогава Гърция трябва да бъде свръхконкурентна държава след 3 години. Не искам да отваряме дебат е, за е, минималната заплата господин Локигард и господин Оле Шмидт могат да разговарят с вас допълнително по въпроса. Така, нека да, промен... да преминем към следващите трима оратори в нашия дневен ред, както са отбелязани, което е иновациите и максимализиране на економически ефект за бизнеса и потребителите. Нашите трима оратори са от Австрия, господин Рейнолд Шранц, след това господин Франсуас Момблас, председател на e-commerce Europe, предизвикателства за новите дигитални услуги и Трета, Лена Йохансон, дирек... генерален директор на, швед... на шведският... Е, шведската камера, а, която ще говори по темата единични звена за контакт, шведски вариант. А, сега ще ви помоля обаче да спазвате с, а, точно времето си, защото малко ви отпуснах като че ли повече и ето че закъсняваме. Заповядайте, господин Шранц. Господин председател, уважаеми членове на комисията ИМКО на Европейския парламент, благодаря ви, че ме поканихте да, ви, да изнеса пред вас тази презентация. голям брой потребители а, изпратиха до нас свои оплаквания, а, свои критики и коментари по някои от членовете на тази директива за услугите. И така, тези, които не са запознати с текстовете на член 20 алинея 2 става въпрос за забрана за различно третиране на базата на страна на происход, а всичко трябва да се постави на равни начала и съответни балансирани критерии. И така, как можем да повишим степента на сигурност за потребителите във връзка с премахването именно на тази дискриминация. Повишаване информираността, създаване а, на по-добри контакти между европейските граждани и повишаване степента на сътрудничество с онези държавни органи, които се занимават с конкуренцията. Как може да се направи това? Повишаване информираността сред потребителите. Просто когато бъдат информирани, те ще имат различно отношение а, като потребители към даден вид услуги, ако знаят, че има дискриминационен момент в веригата за производството или създаването на тези услуги. Тук, както вече казах, концентрирахме вниманието си върху член 20, алинея 2. А, проекта, който реализирахме, може да бъде допълнително обяснен от моя колега. И така, потребителите, които знаят своите права, могат да предяват своите искания и да променят навиците и практиките, които се ползват от някои фирми, предоставящи услуги. Центрове на потребителите са една форма, която може да помогне много в това отношение. Виждате това момиченце тук на слайда и може би се чудите а, защо точно момиченцето присъства тук, но ще ви дам пример и ще разберете каква е причината. На, по време на една вакансия в Хавай а, семейството а, взима кола под найем от една голяма а, фирма а, за рентакар услуги, но тъй като а, фирмата, а, към която са се обърнали, е, е германска, а, и а, им е било казано на потребителите, на, а, че а, не, а, те предоставят такива услуги само на а, германски граждани. А те, тези за които говоря и момиченцето по-точно, са а, се занимавали с хула-хула танци и за това на, тази, на това основание ме била отказана услугата, но ние разбира се писахме на съответната фирма. Те им предложиха услугата на по-ниска цена, но едва ли промениха особено много своята практика. Сега един друг пример. А, случай с един круиз, едно семейство а, решава да запази местата си в една а, класически тип кабина а, в кораб за круизи, който обаче е италиански. Но, тъй като семейството живее в Германия, те били прехвърлени а, към австрийски сайт. Но там сумата била огромна. 2499 евро струвала тази кабина, тази каюта, извинете, на кораба за австрийците в австрийския сайт, а в италианския струвала същата каюта само 650 евро не само економическата и политическата ситуация а, може да послужи а, за оправдание, но все пак между а, Австрия и Италия едва ли има чак такива разлики. М- семейството съответно е а, писало и се е, оплакало, изпраща жалба, обаче а, им е била отказана след това резервацията. А, по вина на компанията. Можете да видите объркването на а, германските потребители и на австрийските потребители. Едните са на палубата, а другите си стоят на брега. Обаче отговора беше на компанията беше, че никога не са искали да дискриминират никого на база местоживеене или националност. И от ноември вече и австрийците могат да си ангажират такива круизи на подобна цена като тази за германците. Така, следващия слайд. Прилагане. А, има и някои случаи, които остават неразрешени, когато фирмата отказва да предостави дадена услуга по чисто необективни причини. А тогава ние трябва да се обърнем към компетентният орган в съответната държава. До сега, например, обаче, австрийският специализиран авторизиран орган не ни е предоставил информация за евентуално решение – а, или по клаузата за обективните причини, или по някаква друга клауза и разпоредба в същата директива. И така, ще ви дам обаче и няколко а, примера за това как някои от казусите бяха а, насочени а, в Австрия към а, а, органите, които отговарят за контрола върху прилагането. Така, причините, които се изтъкват са две в а, случая с Австрия и Германия. аргументите, т.е. оправданията, които представяте, е, че а, за а, Германия а, случая е а, такъв, че се вижда какъв, къде е адреса а, на, по местоживеене, а, а за Австрия не е ясно а, било и на другото е че а, има подобен случай, който в момента е бил в а, съда и те са искали да знаят какъв ще е резултата. За втория случай, а, германци са били а, принудени да плащат по-високи цени а, за ски лифтовете и ски влековете а, в сравнение с австрийците. За нас е много важно потребителите от други държави членки а, да а, продължат да идват в Австрия, а не да обърнат гръб на австрийския туризъм и за това предоставихме този казус на органите, занимаващи се с правоприлагането и очакваме някакво решение от тяхна страна. Във връзка с конкуренцията имаме доста такива случаи. нарушаване на конкуренцията, нелоялна конкуренция и така нататък. Изключително важно е да се засили сътрудничеството с, с органите по конкуренцията. Вчера получих един пример, който мисля, че е достатъчно важен. Един австрийски потребител иска а, да си закупи а, продукт от словенска фирма. Словенската фирма обаче му отказва и а, го препраща към австрийска дистрибуторска фирма, която се занимава, занимава с дистрибуция на произведените а, полуготови а, къщи на словенската фирма, към която се е обърнал австрийският потребител. 40 000 евро по-скъпо е струвала въпросната полуготова а, къща в Австрия в сравнение с Словения. Ето защо ние имаме намерение да си сътрудничим с съответните държавни органи, а, за да разберем дали точно член 20 или е 2 от директивата е нарушен. И накрая заключенията ми. Аз а, ще ви прочета а, нещо от което ни беше изпратено от един потребител. Аз се считам за европейски граждани. Мога да се движа свободно из целия Европейски съюз, но когато стигне до закупуване на услуги или а, стоки а, из, а, от на други места, а не в собствената ми страна, аз винаги съм разочарован, защото искам да закупа услуга от друга държава членка, но търговеца ми казва, не, не, не, а, не може, защото а, вашето местоживеене не е тук. А, наистина ли има такива изкуствени граници, които са издигнани пред нас? И накрая искам да кажа, нека да направим така, че потенциала на вътрешния пазар а, да бъде а, освободен и да поставим край на дискриминацията. Сега е времето а, да го направим, защото сега сме в етап на а, възстановяване след кризата. И това ще помогне много нека да видим повече примери като ето този. Благодаря ви за вниманието, дами и господа. Well, thank you very much indeed, Mr. Schranz. And it was so compelling as the savings were building up that I felt that we had to hear them all. Съжалявам, а, че а, не, не можаха всички, които бяха тук да ви чуят, защото наистина са прекрасни а, нещата, които ни показахте и които казахте пред нас. Благодаря ви много наистина. Следващият оратор е господин Момбуас, който е председател на e-commerce Europe. Да, да чуем сега какво има да ни каже господин Момбуас по отношение предизвикателствата на дигиталните услуги. Благодаря, господин председател. Първо искам да кажа накратко кои сме ние, тъй като сме сравнително нова организация. E-Commerce Europe е създадена преди една година, за да представлява компаниите, които предлагат продукти и услуги а, онлайн през Ла-Манша. Всеки а, магазин сега вече а, има интернет. А, но някои от големите магазини много бавно преминават към въвеждането на интернет. Ние се занимаваме с лобиране. Ние сме национални сдружения, които представляваме 4000 фирми и имаме някои директни представители, които са тук, които предпочетоха да участват в подобни изслушвания пряко. Ние се фокусираме върху потребителските закони, логистика, логистиката и плащанията. Виждате кои са сдруженията. Те са от скандинавските страни, от Бенелукс, Франция, Испания, Италия и други. Добрата новина е, че бизнесът е голям и продължава да се разраства. Електронната търговия оборот, има оборот над 300 милиарда. Разбира се, има разлика между отделните страни. Ако си ангажирате хотелска стая по интернет, някои считат това за интернет транзакция, други не, в зависимост от страната. Все още няма уеднаквяване. Има силен растеж, около 20%. И този растеж обхваща всички държави. Франция 19, е в САЩ е 16%. САЩ е най-напреднала, що се отнася до интернет транзакциите при продажбата и купуването на услуги по интернет, но тези услуги се разрастват навсякъде. Няма вътрешен пазар на електронна търговия обаче вътре в Европа. Използването на интернет и интернет връзките се усъвършенстват 45, почти 50% от европейските потребители вече са извършвали покупки по интернет и са доста удовлетворени. От 9% в България до 74% в Швеция. Виждате колко огромни са разликите между държавите в Европа могат да се изграждат мрежи, хората да използват повече интернет. Е, Северна Европа е особено добър пример в това отношение. Колкото по-на север отивате, толкова по-добре. Разрастването на електронната търговия е устойчиво, защото е, растежа засяга всички държави, без изключения, предлага по-добър избор и по-добри цени за потребителите. Когато попитате защо купуват онлайн, потребителите отговарят, че е по-ефтино и че могат по-лесно да сравнят цените. И втората причина е удобството. Те могат да извършат покупката си у дома в неделя, когато пожелаят, могат да го правят и чрез мобилни устройства. Създават се работни места в електронната търговия. Около 60 хиляди са във Франция работните места, които се счита, че се създават в този сектор. За Европа нямаме общи данни. Има също и, и въпроси, които, и работни места, които са свързани с техническото обезпечение, с логистиката. Ние извършихме изследване във Франция за опазване на околната среда и виждаме, че преминаването към покупки онлайн има благотворен ефект върху околната среда. Вместо хората да ходят с автомобили до магазина. Проектът е доста амбициозен. Една трета от фирмите извършват покупки и продажби онлайн и 20% от потребителите купуват услуги онлайн през границата. Когато говорим за електронна търговия, е малко странно да говорим за трансгранична търговия. Когато а, навлезе Амазон, той имаше операции само в три а, държави. Повечето останали купуваха от а, а, британските, а, испански или а, френски а, Амазон. Сега обаче има още такива възможности Дали може да говорим за влушаване на качеството? Определено не. Когато искате да имате достъп до много потребители в дадена страна, отваряте електронен магазин, който те да могат да ползват. На следващия слайд виждате, че въпросът е как да се разширят магазините. Създава се магазин в една страна и този магазин може да разрасне своите, своята дейност. Необходимо е хармонизиране на регламентите, но без да се стига до свръхрегулиране. регулиране. Ние не сме особено доволни от директивата за потребителите, защото ако един потребител не е доволен от даден продукт, има 15 дни да върне продукта. Но дори да не е върнал физически продукта в магазина до 15 дни, той трябва да получи възстановяване на сумата, която е платил. платил. И това кара магазините да не разширяват така в голяма степен своята дейност, тъй като връщането на закупена стока създава проблем. Начина по който се извършват плащанията е различен. Например, в Италия трябва да платите при, пред, а, когато получите пратката. Това отнема време. Работиме по този въпрос, защото той е важен, но това създава проблеми за електронните магазини. Във всяка държава ние трябва да насърчаваме хората, фирмите да отварят електронни магазини. Необходимо е да се създаде повече а, доверие да има и търговска марка. Във Франция, например, фактът, че интернет-магазинът е френски, е основание, поради което 55% от хората предпочитат да купуват от него, защото имат усещането, че това е по-безопасно, че е по-безопасно разбираемо за тях. Тук виждате цифрите, които показват разликите между отделните държави. Това са данни на Евростат. Виждате, в синьо са посочени интернет връзките, а, на зъбената линия показва колко хора се ползват от тази услуга. Скандинавските страни, Бенелюкс, имат висока степен на използване на интернет и това продължава да се разраства. В България, в Румъния виждаме, че електронната търговия е доста на ниско ниво. Разбира се, не може да се предлага една и съща мярка за всички. 3%, три държави Германия, Франция и Обединеното кралство имат по-голямата част от пазара. Испания, Полша са също големи, що се отнася до а, населението им, но доста изостават. И така в резюме Бизнеса по интернет процъфтява. Не виждам да има определени пречки. Растежът се осъществява по естествен път. Благодаря ви за вниманието. Благодаря. Вие дадохте гледна точка, гледната точка на практиката. Беше много полезно. И сега последната презентация госпожа Юхансен от Шведската търговска колегия. Благодаря, господин председател. Благодаря за тази възможност да ви представя шведската единна точка за контакт като част от търговията с услуги. В началото искам да задам един малко по-широк контекст и да кажа колко е важно да има точка за контакт в рамките на търговията. Вътрешния пазар все още има нереализиран потенциал в Европейския съюз и съм напълно съгласна с заглавието на тази част от изслушването, а именно, че трябва да сме в крак с иновациите. Това въжи за точките за контакт, но и за единния пазар като цяло. Важна характеристика на единния пазар е да бъде в крачка с всички развития. И услугите са много важни в тази връзка услугите засягат всички видове компании и лица. Компаниите в наши дни предлагат пакет от стоки и услуги, а не само стоки. Търговията се извършва в глобален мащаб – трябва обаче да почитаем важността на услугите в веригата на стоеността. Без търговията на услуги не може да има верига на, на, на стойността и обратното. Ето защо Едината точка за контакт е важна като инструмент. Тя има потенциала да подобри свободното предвижване на стоки и услуги. И това е което е важно за бизнеса. Както виждате, Националната търговска колегия на Швеция включва в своя портфел външната търговия, вътрешния пазар и търговската политика. Ние сме нещо като координатор, заедно с още две правителствени агенции. Създаването на такава точка за контакт е нещо задължително по силата на директивата. Това е нещо като едно гише за компаниите, които предоставят услуги и за тези, които търсят услуги. Тази точка за контакт трябва да има една бизнес перспектива. Както се казва в програмата, искаме да има едно гише. Това искаме да виждаме от бизнеса. Ето това е и нашата отправна точка. Както виждате на екрана, събрали сме много информация за компаниите и сме я събрали на едно място. Някои държави членки имат вече изграден интернет портал. Ние използвахме съществуващ вече портал и включихме там точката за контакт. На тази интернет страница може да намерите почти цялата информация за създаване, за управление и за закриване на компания. Тоест, целият етап. Виждате, включваме обмислене, започване на бизнес, започване на бизнес, управление, развитие и приключване на дейността. Това е жизненият цикъл на една компания. Долу в дясно виждате логото на Юго. Така се препраща клиента директно към едината точка за контакт. Има точки за контакт, които са от второ поколение, които надхвърлят приложното поле на директивата за услугите. Тук сме включили и други видове услуги, както и друг вид информация. Както направи госпожа Олмен, аз искам да подчертая важността на предоставянето на информация на различни езици. За да изпълни своята цел, точката за контакт трябва да предоставя информация поне на английски, наред с езика на страната, в която е разположена. На следващата страница виждате един пример за формуляр за получаване на лиценз. Формуляр е стандартизиран на ниво община и е написан на шведски и на английски. Това е нещо изключително просто по своя характер – доста практично. Разбираме, че в някои държави се подават молби само на официалните езици в страната или на официалния език. Нашата практика, според мен, не обърква, доста проста е по своя характер, така че ние напълно приемаме второто поколение точки за единен контакт, но искаме да се отиде и малко по-далеч. Да включим трето поколение такива точки, това е и част от програмата, ако не се лъжи. Искаме да включим аспекти, свързани с свободното предвижване на стоки. Както вече ви казах, стоките и услугите са интегрирани в съвременните компании. Искаме да включим и свободното движение на хора в рамките на точката за контакт, тъй като движението на хора е много тясно свързано с доставката на услуги. Други съществени елементи тук с трансграничното използване на процедурите, точките за контакт ще осъществят своя потенциал само когато може да се изпълняват и удовлетворяват всички формалности по електронен път. Аз смятам, че всички е, видове процедури трябва да са достъпни онлайн и да се изпращат по електронен път. Още нещо, възможността да се валидират чужди подписи в точката за контакт. Само когато това се случи, на практика ще осъществим напълно потенциала на точката за единен контакт. Сега сме създали е, решение, което валидира не само шведски подписи, но и чужди подписи. Това електронно решение ще бъде тествано в някои общини в Швеция. Мисля, че тези точки за контакт имат потенциала да упростят значително трансграничното предоставяне на стоки и услуги. И накрая, но и на последно място по значение, повишаването на осведомеността. Говорихме за осведомеността на потребителите, но и осведомеността на компаниите е важна. Искам да спомена някои семинари, които проведохме с представители на посолствата на Европейския съюз и на Европейското економическо пространство. Ние работим най-вече с аудитория, която е от други страни на Европейския съюз и тези семинари бяха високо оценени. Благодаря. Много благодаря. Много се радвам, че вие продължавате да давате добри примери на други страни за това как се прилагат разпоредбите. Аз съм сигурен, че Анна Мария е, е имала участие тук. Доста закъсняваме с времето. Аз бях твърде щедър, но чухме интересни презентации. Моля колегите да са пределно кратки. Искам да дам възможност и на Анна Мария Кораца Бил да направи обобщение в края. Това е изключително важно. Нека да видим сега кой иска да каже нещо. Госпожа Гепхарт, госпожа Стайлер, госпожа Рапти, господин Шмидт не. Добре. Госпожа Руле. Отказва госпожа Руле. Госпожа Кораца Бил ще каже каквото има да каже накрая. Добре, нека да започнем с госпожа Гебхар тогава, госпожа Стали, госпожа Рапти и след това ще се върна към нашите гости. Благодаря, господин председател. Благодаря за тези отлични презентации, които чухме. Този шведски модел, трябва да си призная, е пример. И ми се иска и в други страни, като Германия, да се случва нещо подобно. Още нещо. Много съм благодарна за конкретните предложения, които бяха направени от господина от Австрия и господин Момбуаз. Оставам с впечатлението, че тук не става толкова въпрос за свободата на предоставянето на услуги. Оратора говореше без микрофон за момент. И така, въпрос сега. Как да гарантираме, че тези предложения се правят за всички граждани, а не селективно, както е в момента. Ами, мисля, че политиката на конкуренция има тук важна роля. Ето още една област за нормотворчество, госпожа Стайлер. Още нещо свързано с политиката на конкуренция. Споменахте Амазон. Амазон е обект на сериозен контрол в Великобритания. Смята се, че не плащат данъци. Това е юридически проблем, но се засяга и държавната помощ. Понякога има центрове за разпределение които получават държавна помощ, трябва да се проучи проблема. Бих искала да разбера какво смятате, защото във Великобритания много се обсъжда проекта High Streets. Хората се отнасят благосклонно. Някои много успешни компании се основават на принципа на High Streets и на e-commerce. Споменахте Амазон. Амазон в момента просто е в центъра на вниманието. Всъщност, вие ни дадохте достатъчно материал за още едно изслушване. Госпожа Рапти. Благодаря. Господин председател. Нека да се върна на директивата за защитата на потребителите. Имахме комисар в областта на хармонизацията. Дали комисията обаче искаше минимална или максимална хармонизация? Тогава майта искаха максимална хармонизация, доколко са успяли. Благодаря. Някой друг? Добре. Значи ще дам думата на госпожа Юхансон, която да отговори първа, след това господин Момбоас и след това господин Шранц. Госпожа Юхансон, заповядайте. Искате ли да направите някакви коментари? I, I no me, but, but... Нямаше въпроси отправени към мен. Искам да поговоря за много успешните центрове Солвит. Всъщност, нашата търговска колегия в Швеция служи като център Solvit. Ние искаме да интегрираме просто нещата. Господин Момбуас, нещо искате ли да кажете за Амазон, например? Да, права сте. Уместен коментар – Във Франция казваме, че искаме данъчната система да е справедлива. Всички компании, които действат във Франция, трябва да плащат един и същи данък. 99,99% ,99 от членовете на Френската асоциация на търговците не са доволни от съществуващото положение. Има някои компании, които много лесно могат да получат субсидии ако докажат, че в някои бедни градове ще създадат, това е законна практика. Няма какво да се направи. Вие в Европейския парламент може да окажете натиск, защото хората не са доволни. Вероятно видяхте писмото на московиси Осборн, публикувано в Financial Times. Там се казва, че мултинационалните компании трябва да плащат данъци. Още нещо, което ме шокира. Преди година имаше среща на върха на Г8 по въпросите на интернет. По това време Кристин Лагар беше френски финансов министр и Ерик Шмидт тогава каза, ние трябва да правим парите, а пък вие да създадете мрежите. Същото въжи за големите гиганти, Google, Amazon и така нататък. Те трябва да си плащат онова, което трябва да си платят. Доставката, доставките като цяло, аз 10 години работех за ФНАК, една фирма, която продава книги, е, компакт дискове и така нататък. Повечето от книгите ни се предлагаха и в Италия. Доставките за Франция и за Италия се осъществяваха по различен начин – По отношение на предоставянето на телевизионни услуги, има проблем в различните държави. За книгите като цяло няма затруднения. Забравих какъв беше третия въпрос. Относно хармонизацията, Директивата за правата на потребителите е директива на пълната хармонизация. Това е взето като решение от парламента. Председателя поправя не във всяка област, в която искаше комисията. Но за интернет бизнеса това е така и това е развитие, което приветстваме. Утре ще поговорим малко по тази тема. Утре ще говорим за общото европейско право на продажбите. Добре, че не включихме тази тема днес. Господин Шранц, вие бяхте звездата на днешния следобед. Много сте постигнали за потребите. Ще ви дам думата за заключителен коментар. Преди да дам думата на госпожа Кораца Билт. Дадох ви два примера по член 20 алинея 2 от потребителската а, извинете, директивата за услугите и предимно ставаше въпрос за разлика в цените, но обикновено а, така постъпва всеки потребител. Иска да си закупи някаква услуга и търси, а, за да избере тази, която е а, по-малко скъпа. Независимо от коя държава е тази услуга. Но, за съжаление, Както вече казах, се случва доста често да има нарушение на член 20 алинея 2 от директивата за услугите. Винаги, когато намерят по-ефтина оферта, разбира се, че гражданите на една държава членка ще искат да я а, използват, да платят за нея, вместо а, да платят за същата услуга, но по големи суми. Ето защо ние в нашия единен пазар трябва да поработим здраво на тази тема и в това поле. Ако има обективни причини, разбира се, добре да има такива различия а, или да се откаже някаква услуга, да се предостави някаква услуга. Но иначе Ако са спазени тези изисквания и правила за потреблението, тогава нямате закон, законово основание да откажете предоставянето на услугата. Но някои от тези обективни причини постепенно с времето а, изчезват и се надявам, че ще а, се стигне до 100% хармонизиране на законодателството в областта на услугите и защитата на потребителите. Търговците не желаят да изпращат дадена стока в друга държава членка или в някои от държавите членки, защото никак не са сигурни, че е, ще им бъде заплатена. Нямат гаранции. например, европейско платежно нареждане, ако се въведе, това ще облегчи доста нещата и затова смятам, че именно така, стъпка по стъпка, преодолявайки препятствията, ще стигнем до по-пълна употреба на разпоредбите на директивата за услугите. Да, благодаря, казва господин председателя. А сега госпожа Краца Билт, ако има нещо да каже тъй като доста интересни и важни неща бяха разгледани. Искам да благодаря на всички, които участваха. Да, благодаря Малкъм. Биргет и Тери също от секретарията трябва да бъдат поздравени и им отправяме благодарности, защото наистина фантастичен панел беше това. и много конкретни и важни а, а, неща бяха казани, които ще ни помогнат да усъвършенстваме нещата и да продължим дебата с повече аргументи. По-малко фрагментация, повече хармонизация, висока степен на прилагане и спазване изискванията на директивата за услугите, а без, а, да, без да се налага да откриваме отново колелото, можем да се възползваме от опита на тези, които го имат отдавна. А, тази директива е свързана с поредица от други директиви, но дигитална Европа е нещо което е важно и по отношение на взаимното признаване на професионалните квалификации, на образователните степени и така нататък. Ирландското председателство, за съжаление, не пожела да си направи труда да остане до края и аз искрено съжалявам за това. Дори не а, останаха да слушат представителя на потребителя, когато аз аплодирам. Защото всъщност всички ние се занимаваме с това. Да, а, фо, в фокуса на нашите усилия и внимание е потребителя, синдикати, бизнес, леви, десни, всички ние трябва да свършим работата си, за да бъде доволен потребителя, защото иначе ще останем без работа. Това е нашата отговорност да създадем нови работни места в Европа. И когато тази директива задейства напълно, ще се увеличат работните места много повече. Не можем да включим всичко в една директива. Не може Европейския парламент във всяка резолюция да реши всички проблеми. Ами да, ако ако не искате а, да остане така един текст, направете а, предложение за изменение. И не само това, но се борете за тях. Моята група а, монолитно ще а, подкрепи тази а, моя теза по време на разискванията и гласуването. Има национални а, национално законодателство, а минималните заплати и законодателството във връзка с минималните заплати липсва отгоре на всичкото в три държави членки. Директивата не засяга а трудовото законодателство, касаещо условията за наемане на работа, на условията на труд и взаимоотношенията между работодатели и синдикати и работници. Тук беше изказано съгласие, че не трябва да се а, отваря отново дебата по тази директива. Не, ние само, съгласна съм, но ние само ще разширим нейното приложно поле, за да подпомогнем новите начини а, за а, търговците и производителите а, да продават да, и да произвеждат, защото хората в Европа искат да живеят по-добре. Нямаме никакво намерение да отваряме отново дебата или да започваме процеса от начало. А, господин председател, искам да създадем критична маса а, от факти и доказателства, а, за да а, с, имаме основанието тук в нашата комисия и в парламента да кажем ето това трябва да направите. Да се обърнем към държавите Шенки и да кажем на органите, които отговарят за прилагането на европейското законодателство, моля направете това и това по тази причина за да е различно от днесната ситуация. И представителя на потребителите а, ни посочи съвсем ясни примери. Толкова много неща имам да кажа. Съжалявам, че не съм в такова а, положение, че да мога да синтезирам всичко това, което беше казано тук, но аз и водих бележки, много внимателно слушах, ще анализираме всичко това и ще се опитаме абсолютно а, а, много да извлечем от това, което ни предоставихте. Благодаря още веднъж на всички. Благодаря много на Ана Мария. За целия, е, благодаря на целия екип е и на докладчиците в сянка. Значи от 15 а, е, отива за превод. На 22-23 април ще а, продължи разискването 7 май е крайния срок за внасяне на изменения. Искам да благодаря специално на всички о, оратори. Искам да благодаря и на всички, които присъстваха за тази дискусия. А, искам да благодаря и на всички, които ни гледаха и слушаха по интернет. И така формалната, официалната, откритата част от нашата работа приключва. Продължаваме заседанието си утре в 9 часа. Предлагам сега да започнем координа... заседанието на координаторите да колкото се може по-скоро. Искам да помоля а, нашите гости и тези, които не са координатори, да а, напуснат залата колкото се може по-бързо. Благодаря.